Proszę Państwa, podejmujemy... Благодаря ви за разбирането. Минаваме към следващата тема в дневния ред. Представене от представител на комисията, генерална дирекция Агри, относно кризата в сектора на зърнените култури и други е, е, земеделски сектори. текат на различни дискусии, свързани с кризата в млечния сектор, в месопроизводството, зеленчукопроизводството. А сега а, ще говорим за а, друга една важна тема, от която някои държави са силно засегнати, а именно производството на зърнени култури. Засегнатите държави са Франция, Германия, там реколтите са по-низки, качеството на реколтата е по-низко и това се отразява на целия пазар на зърнени култури на зърно в Европейския съюз. Госпожа Магинес на заседанието на координаторите изрази желание да говорим за производството на зърно. Ще дам думата на, госпож... на господин а, Коте от комисията. Ние го познаваме добре. Директор Корте, както обикновено, ще ни представи положението на пазара на зърно. Заповядайте, имате думата. Thank you. Thank you much, Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията, че включи тази важна точка в дневния си ред. Ние също следим много отблизо в нашата генерална дирекция тази тема и се радвам, че съм тук, за да представя накратко нашето виждане. Както казват французите, започвам с констатация, реколтата във Франция е много по-ниска, отколкото бяха очакванията, от гледна точка на обемите, на количеството, така и на качеството на продукцията. Ето и някои данни. Според нашите разчети, реколта ще бъде 294 милиона тона, 5% по-малко, отколкото през 2015 година и 3% по-малко, отколкото средногодишната реколда. С тези числа а, искам да докажа и още нещо. Много смесена е картината. Те не звучат толкова тревожно, но когато видим разбивката по сортове и по държави членки, вече е, става много по-голяма разликата. Франция пострада най-тежко, А това е важно, защото Франция е основната държава членка производител на мека пшеница. Крайно неблагоприятни бяха природните условия, а и много бяха болестите по пшеницата, особено в късния период на зреенето. Така се стигна до най-низкия добив във Франция от 30 години насам минус 24% в сравнение с 2015. И това е общо за всички зърнени култури. Ако вземем само дела на меката пшеница в зърнените култури, спадът е още по-голям. 31% по-малко е реколтата във Франция на мека пшеница от миналата година. В подобно положение са и други държави членки. Бих посочил Дания, Естония, Кипър, Латвия. Във всички тях около 20% по-малко в сравнение с миналата година, но и Белгия, Ирландия, Гърция и Литва. Ако вземем различните култури, най-тежко засегната е пшеницата, минус 11% в сравнение с 2015, докато е чемикът е с минус 4%, а добивът от царевица всъщност се е увеличил с 8%. Най-важната култура е меката пшеница. Около половината от а, а, семейство зърнени култури се пада именно на меката пшеница. Затова са толкова драматични данните. Не чак толкова тежко е положението при Ечемика и Царевицата. Същевременно в други държави членки има неочаквано добри реколти. В Южна и Източна Европа според последните ни разчети, реколтата е добра до отлична, дори рекордна в Испания, Унгария, Словакия. 20 до 25% по-голям ще бъде добивът тази година в сравнение с миналата. И като имаме предвид общата картина в Европейския съюз, А това е важно, защото имаме ОСП е, средно 3% е, е спадът е, в сравнение с средногодишния добив, 5% по-малко в сравнение с 2015. Тези числа успоредно с големите количества запаси – ни водят до заключението, че пазарът продължава да бъде балансиран и не може да се очаква недостиг. Има и още един нюанс, господин председател. Добивът през 2016 година е изключително лош, но имахме две рекордни години над 300 милиона тона през 2013, 2014, 2015. Три поредни години с рекорден добив. Ако погледнем цените на пазара в Европейския съюз, важно е да се отбележи, че пазарът на зърнени култури е глобален. Нашите цени в е, Европейския съюз са изцяло съобразени с световните цени. Както казах, пазарът е глобален и Европейския съюз следва тенденциите на световния пазар. Ние сме важен производител, но не единственият, който да определя положението в света. Въпреки, че цените спадат напоследък, те са далеч над интервенционистските цени, около 15% по-високи. Това е важно, защото така се променя значително картината в сравнение с млечния сектор или животновътството. Както добре помните, системата на интервенции трябваше да бъде задействана в тях. Все още не е задействана е, такава система в зърнените култури, така е от 2010 година. Нашите търговци и производители са много конкурентно способни на световния пазар – като имаме предвид отличните резултати, които регистрират продукцията на Европейския съюз 2014-2015 година. Износът достигна рекордни равнища над 50 милиона тона. Миналата година Европейския съюз беше световния най-голям производител, извинете, износител на пшеница и на ечемик. 6 милиарда 400 милиона тона общо за всички зърнени култури. След вината и спиртните напитки, този продукт, зърнените култури, заема трето място в нашия износ. В сравнение с положението преди няколко години, на световния пазар въздействието се усеща незабавно, както на вътрешния пазар, защото разлика няма. Цената в момента е около 150-160 евро за тон. Мека пшеница. И това означава ново предизвикателство за земеделските стопани в Европа. И за да обобщя в заключение, искам да кажа, че цените спадат в световен мащаб, което означава и в Европейския съюз, но са над интервенционните цени. Но има и един фактор, който действа в противоположна посока. Намаляват цените на вложените в производството ресурси, най-вече на торовете, чиято цена спадна с около 50% през последните няколко години в резултат на по-низките цени на нефта и газа. Това запазва нормата на печалба за земеделските стопани, а в рамките на ОСП се предвижда значителна подкрепа чрез плащанията за площ, подкрепа по втория стълб – и на практика, ако погледнем средните данни за Европейския съюз, има разлики между държавите членки, но преките плащания са около 260 евро на хектар. На национално равнище са въведени някои допълнителни мерки за подкрепа, разбира се в съответствие с правилата за държавната помощ. Франция, например, въведе една система за държавни гаранции, за да се покрие недостига и да се предложат по-изгодни лихвени проценти, отколкото банките биха дали при сегашното положение. Несъмнено, бих казал в заключение, беше лоша годината за зърнената реколта, но според нас секторът продължава да бъде в сравнително добро състояние, особено ако го сравним с други сектори. Има и още една важна отлика. Има изменчивост на пазара на зърнени култури, но европейския пазар няма структурни слабости, няма дългосрочни структурни проблеми, каквито обсъждаме понякога тук в други сектори. Изключително конкурентно способни сме с този сектор на световния пазар. Добре се управлява сектора. Рисковете също добре се покриват. Фьючерсните сделки се използват широко на пазара за зърни и култури – и производителите могат да се възползват и от други гаранции и видове подкрепа в рамките на обща организация на пазара. Това е перспективата, но както комисията посочи, трябва да извлечем и полуки от кризата, от лошата реколта, и може би бъдещата ОСП след 2020 година може да направи още повече, за да гарантира дългосрочна устойчивост, главно чрез по-добро управление на риска. Ето по тези въпроси мислим и с удоволствие бихме ги обсъждали с вас. Трябва да добавя, че в рамките на втория стълб развитие на селските райони – вече има фонд за стабилизиране на доходите, който е на разположение на държавите членки. И искам да припомня, че комисията в рамките на предложението Омнибус предвижда още по-голяма гъвкавост за държавите членки, така че още по-лесно да може този инструмент да се използва от земеделските стопани. Аз съм сигурен, че господин комисарят ще сподели вижданията си по този въпрос. Благодаря ви още веднъж за предоставената възможност да представя нашето виждане за състоянието на пазара на зърнени култури. Следим го много отблизо и това е нашият анализ за него. Благодаря. За Госпожи и господа, благодаря ви за въведението и за информацията. 8 души са завили изказване, всеки е по минута и половина. Ще ви помоля, защото трябва да започнем на време срещата с господин Холган. Първо, госпожа Магинес. Благодаря, благодаря и на комисията за това представене и за включването на тази тема толкова бързичко в дневния ред. Благодаря и от името на координаторите. Ние чухме за проблемите, които са по-настоящем, а не до година. Ясно е, че годината беше лоша. Фермите, които аз посетих в Ирландия, наистина преживяха една ужасяваща година, която има и своите психологически последици. Необходимо е наистина да управляваме риска по-добре. Земеделските стопани ни питат какво може да направите чрез политиките, за да управляваме риска и да ни предпазите от тези сътресения на пазара. На второ място. Аз не чух дали се предвижда незабавна подкрепа на производителите, е, защото е необходимо да се откликне във всички държави членки, включително и моята, на нуждите на фермерите. Нека да разберем какво правят и френските колеги. На трето място тези колебания на пазара трябва да се направляват по някакъв начин, защото това е много важен отрасъл, свързан и с земеползването. Предполагам, че дебата може да продължи, когато няма толкова неотложни проблеми, за да планираме бъдещето. Благодаря. Благодаря ви. Много е хубаво винаги да чуем ирландски депутат, който проявява разбиране и към френските. Господин Рип, благодаря господин председател, благодаря на колегите, които бяха инициатори за това обсъждане. Проблемът е огромен в много от държавите, включително и балтийските. Ние страдаме от чумата по свинете, както и много ниски цени за изкупуване на млякото. Страдат и зърнените култури. Имахме 20% по-низки добиви, като всички зърнени култури се използват само за фураж. Доходите намаляха двукратно в сравнение с предходни години. И хората питат, какво можем да направим ние, защото те не могат да си плащат заемите, да се изпълняват задълженията, да зачитат договори с доставчици. Ние трябва да им дадем отговор още днес – Комисията казва, че ще се направи нещо след 2020 година. Това не е достатъчно. Не е достатъчно бързо. Необходимо ни е пазарно решение сега. Добре, може европейската средна стойност да е намалена само с няколко процента, но този отговор не отговаря на нашите нужди – Необходима ни е подкрепа и комисията трябва да изпрати сигнал на държавите членки да им позволи допълнителни мерки в помощ на фермерите. Господин Фланаган, благодаря. Чувам, че няма да има незабавна помощ. Това ще го чуете и европейските фермери, които я чакат. Хубаво е, че обсъждаме този въпрос, че той е на дневен ред – но това няма да помогне на земеделските стопани, а имам предвид публичната ни дискусия. Същевременно разбирам, че производителите, така ни се казва поне, работят на един конкурентен пазар. Добре, но ние не се справяме. Идеята, че земеделския стопанин винаги ще се справи, е пълна глупост. Когато намалим цената на торовете, например, от това не забогатява производителя. Какво става, когато си 19 годишен земеделски стопанин и видиш, че цялата ти реколта е унищожена? докато иначе си щя да реализираш печалба от 25 000. Но комисията прави така, че когато фермерите печелят, те на практика губят, а когато губят, те са напълно унищожени. Господин Агню, Комисията направи един полезен преглед, който може да се резюмира накратко. Има и добри и лоши години, едни печелят, други губят. Аз разбирам проблемите в Ирландия, но се питам защо там се отглежда пшеница, като се има предвид, че това е страна с климат, чието лято е доста късно, Разходите за изсушаване на пшеницата са много високи. По-добре, ако там ще има земеделство, то да е насочено към отглеждане на ечемик. Аз това бих направил. Иначе аз не мога да се оплача от последните 10 седмици. Това, което чухме, беше добра презентация. В Англия виждаме, че зърнените култури на много места са в добро състояние. Виждаме обаче, че ако има проблем с зърнените култури в Великобритания, това е тъй наречената черна трева. Но наистина с всяка изминала година работата ни е все по-трудна. Земеделските стопани не се притесняват само за климата в момента, но и това какво да се направи с тъй наречената черна трева. Благодаря, господин председател. Благодаря и на координаторите за включването на тази точка в дневния ред. Посланието на комисията е ясно. Няма да има подкрепа. Причината беше обяснена и от ирландския министр на земеделието. миналата година също я чухме в пленарна зала. Ако погледнете французите, унгарците, румънците, те не казват, че има криза, следователно криза няма. Може ли комисията да ни обясни Защо тези правителства не реагират? Поне така каза нашия ирландски министр. Същевременно виждаме, че има членове на Европейския парламент, които представляват засегнатите от кризата райони. Земеделските стопани, особено в Западна Ирландия, страдат. Няма значение каква ще е цената за тяхната продукция, тъй като продукцията им е унищожена и в повечето случаи те са в много по-тежко положение, отколкото месото и млякото. Искам, освен това, да попитам още нещо. Вие казахте, че има определени модели. Ако утре ирландското или което и да било друго правителство заяви, че иска да предложи една плоска ставка за плащане на хектар за всички земеделски стопани, както това би се направило при потоп, например – ще се противопостави ли комисията, като се има, против, че, е, като се има предвид, че в противен случай тези хора ще загубят поминъка си? Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Магинес, че се интересува от съдбата на френските стопани. Нашите сътрудници, които пътуват всеки месец между Страсбург и Брюксел – могат да видят какво е сравнението. Знаем за наводненията между Страсбург и Лил, там всичко беше под вода. Една много драматична ситуация, затова и във Франция няма да имаме зърнени култури с качество. Много е трудно и аз мога да говоря от името на френската делегация. Господина Дрю също може да го направи и то с по-голям успех, но трябва да се помисли е, за гаранцията от името на Европейската инвестиционна банка. Не става дума е, за помощи, за отпускане на заем в този случай. Но тук възниква въпроса не само за изпълнението на застраховката, а и за мобилизирането на взаимните фондове. Критериите, които ще се използват, за да се види дали съществуват права за ползване на взаимните фондове. Загубите са много високи, мисля обаче, че ние разполагаме с инструменти, за да можем веднага да предприемем действие. Господин Лазон, благодаря господин председател. Първо искам да ви благодаря за организирането на този дебат. Благодаря и на госпожа Магинеш, че е загрижена за френските производители, които много страдат в момента. Аз представлявам регион, който е житницата на Франция, но знам, че всички производители са на червено 30% загуби при зърнените култури, 40% и повече при рапицата, каквото и да е естеството на селско-стопанската дейност, има много проблеми. При твърдата пшеница имаме също много силно намаление в сравнение с предходната година. 65%. Аз съм шокиран от изложението на комисията, тъй като Франция наистина е в катастрофално положение. Мога да ви уверя, че ние имаме намаление от 50% на цените на торовете, казвате вие, но това не е вярно. Елате да видите цените във Франция. Това е просто скандално. Нека ви напомня, че преди пшеницата се плащаше във Франция по 200 евро, сега е 140 евро след реформата на ОСП. Да не говорим за измененията на климата, още една голяма опасност. Би трябвало на държавите членки да се позволи да защитават продукцията си и да развиват различните отрасли. Може би трябва да се въведе минимална гарантирана цена. Благодаря. Благодаря ви, господин Андрю. Благодаря, господин председател. Аз внимателно слушах господин Лазон. Наистина трябва да мислим за измененията на климата и кризата в економиката и така нататък, но нека се отнесем сериозно все пак и да кажем, че това е една трудна ситуация наистина и ние сме задължени да намерим решение. Мишел Дантан също обясни, че има неотложна нужда от действие във Франция. Трябва да се има предвид, че това не се случва за първи път, но все пак в този случай имаме специфика – Видяхме какво се случи с зърнените култури. Франция, както казах, има огромни проблеми. Същевременно имаме инструменти за управление на пазара и би трябвало те да се използват приоритетно през следващите няколко месеца, а след 2020 година е необходимо да променим е, нашия начин на действие, така че предварително да можем да предприемем някакви мерки когато има колебания. Също така трябва да работи много по-прецизно в бъдещите години, като мерките ни да са далеч по-ефикасни и проактивни, не да се прилага догматичния подход, а самите производители да разполагат с различен набор от мерки и да разчитат на законодателство, което да позволява бърза реакция. Благодаря ви. Бих искал да кажа и добре дошъл на господин Никълсън. Много ни е приятно, че той е сред нас днес. Thank you. Надявам се студентите, които се предвождат от него и са тук в залата, да следят с интерес нашето заседание. Благодаря, господин председател. Аз подкрепам колегата Андрио. Искам да привлека вниманието ви и вниманието на цялата комисия към нуждите нужди, които ни задължават да се справим с тази криза в земеделието. Нещо, което наистина означава, че трябва да излезем с конкретни предложения, предложения, които да подобрят тази ситуация. Имаме колебание на цените, трябва да се управлява и кризата и риска. Тук наистина разчитам на вашата готовност да ни изслушате, защото ние представляваме европейските земеделски стопани. В конкретния случай френските производители би трябвало утре да могат да кажат, че биха могли да разчитат на по-добро бъдеще и да предадат своят занаят на бъдещите поколения. Благодаря колегата Нойхъл. Ähm, ich denke mal, Krisen werden in der nächsten Zeit öfter kommen. Мисля, че е, кризите ще зачастят за бъдеще, е, защото току-що говорихме за измененията в климата. Така че ние трябва да помислим какво да направим превентивно. Как да направим така, че европейското селско стопанство да издържи на измененията в климата, които водят до промени в температурите и нивото на водите. Въпросът е да видим какво може да се направи така, че да се възползваме от изменението в климата и да видим къде са границите на нашите действия. Затова аз бих предложил доклад по собствена инициатива за европейското селско стопанство и измененията в климата за да обследваме и да покажем какви са възможностите, как превентивно може да се действа селското стопанство, а не да реагираме на а, а, събитията. Е, благодаря чудесно, че говоря след Мария Нойхл, защото искам да подкрепя в това, което каза трябва да видим дали нашите системи на отглеждане на културите отговарят на измененията в климата. Водите, температурите, състава на почвата също е голямо значение. Колкото по-богата на хумуса почвата, толкова по-добре. Мисля, че трябва да действаме активно и аз бих подкрепил един такъв доклад по собствена инициатива, защото за в бъдеще всички сектори ще бъдат засегнати от измененията в климата и на всеки няколко месеца ще трябва да водим дискусия подобна на тази. Така че си заслужава да се помислим как може да противодействаме на тези явления. Такава е нашата роля в парламента. Благодаря това се изчерпи списъка на желаящите да се изкажат. Нека сега да дадем още веднъж думата на представителя на комисията, на директор е, Корте. Може да вземете отношение към коментарите, да отговорите на въпросите. <clears throat> Да, благодаря, господин председател. Преди всичко трябва да подчертаят, че съм тук – да представя нашето виждане за състоянието на сектора с зърнените култури. Струва ми се, че си изпълних задачата. Представих нашето виждане, нашата оценка за по-доброто положение в някои части на Европейския съюз и по-лошото в други. В никакъв случай не искаме да сме несправедливи към пострадалите, но незабавни мерки на този етап не се налагат. На второ място, още веднъж потвърждавам, че разбира се, тези събития, на които станахме и продължаваме да ставаме свидетели в млечния сектор, в животновътството, са полуки за бъдещите ни решения. Това са много важни фактори, които ще ни бъдат ориентири за бъдещата политика. В отговор на някои от въпросите, господин председател, бих казал, че има възможност за държавни помощи. Посочих е, схемата във Франция. Не зная, нямам данни, други държави да са е, възприели същия подход. Изключително полезно е да се припомни на държавите членки, че има възможности по втория стълб фонда за стабилизиране на доходите. Много по-лесно може да има достъп е, фермерите до него по предложение на комисията. Има възможност и чрез е, частно застраховане земеделските стопани е, да си осигурят гаранции, макар и това да не е лесно. Опитах се е, да сравня 2016 с предишните години. И мисля, че това обяснява защо в Ирландия намаляват площите, които са засети с зърнени култури. От гледна точка на нашия анализ – Зърнените култури са в много добро а, състояние, отколкото животновътството или по-конкретно производство на мляко и млечни продукти. Аз лично не смятам, че няма да има никакви мерки за зърнените култури. Някои държави членки активно лобират и комисията ще вземе своето решение. Благодаря ви много. Dziękujemy. Myślę, że warto благодаря ви. Мисля, че трябва да се вземе предвид спецификите на зърнения сектор. Зърното може да се смесва, може да се съхранява, може да се а, преработва, включително и до горива. За целта са необходими различни средства, но във всеки случай ни трябва а, специфична застрахователна система или система, която да смекчи последиците от климата. А, не само за зърнения сектор, но и за животновътството, което са основни сектори селското стопанство. За това трябва да задълбочим дискусията и да видим какви са възможностите за стабилизиране в първата фаза на преработката на сълскостопански продукти. Така, госпожи и господа, сега можем да минем на следващата точка от е, дневния ред. Сега ще говорим с комисаря Хоган, който Тък му влиза в залата. Добре дошъл, господин комисар. Заповядайте отпред. Może poczekamy, ale będą wszystkie zgłoszenia. Jest dużo chętnych do dyskusji. Сега ще е, е, много от колегите искат да се изкажат, да се включат е, в дискусията. Това много ни радва.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 Аз се отказвам от моите встъпителни думи, няма да ви въвеждам в темата, а ще дам думата веднага на комисария Хоган, защото очевидно към него има толкова много въпроси, че трябва да се оставим достатъчно време. Ще говорим по темата Омнибус. Хубаво е, че тук е и председателя на комисията по бюджет, е, който е заместващ член и в нашата комисия. Това е чудесно. Знаем колко приятелски а, сте настроени, колко положително се отнасяте към сълскостопанските въпроси. Имате думата, господин комисар. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Приветствам възможността днес да говоря пред комисията, за да ви представя нашето предложение, така нареченото Обнибус, прието миналия месец от комисията. В понеделник говорих по този въпрос с съвета на министрите имаше положителна реакция на голям брой министри по немалко от нашите предложения. Искам да представя контекста, като обърна внимание на това, че предложението идва по време на средносрочният преглед на многогодишната финансова рамка – Накрая ще се спра и на конкретното съдържание на предложенията ни за изменение на регламентите. Разпространихме работен документ от неофициален характер по конкретните изменения на четирите регламента и обосновката на тези промени. Омнибус е неотменна част от междинния преглед на многогодишната финансова рамка. Целта на комисията беше да упрости правилата, по които държавите членки и бенефициентите получават европейски средства. Да се предложи упростяване на правилата в редица сектори, от което се очакват значителни резултати, включително облегчен достъп до средствата на Европейския съюз, насърчаване на гражданите да използват съществуващите възможности и 25% намаляване на административната тежест. поради промените в съфинансирането. Мисля, че е, така ще може да се постигне е, успех от гледна точка на политиката, без да се промени ориентацията на европейската политика. Затова може би е, ще си обясните по-добре защо някои мерки, на които държите, не са включени в предложението. Участието на комисията в е, нормотворческия процес има голямо значение за вас, зная това добре и след срещата на е, съвета на министрите в понеделник – Сигурно сте видели вече доклада и сте видели какви резерви изразиха министрите на земеделието за законодателния процес. Позволете ми да повторя онова, което казах пред съвета. Предложението на комисията е прието и сега го предлагаме на вниманието на съзаконодателите. Съветът и парламентът следва до края на 2016 година да получат да постигнат колкото е възможно по-висока степен на споразумение, така че оставащите три години от е, многогодишната финансова рамка до 2018 да бъдат покрити. Важна е ролята, която вие ще играете в този процес. Комисията не взема решения по нормотворческия процес, не диктува правила на другите организации. Единствената ни цел е да подпомогнем постигането на междуинституционално споразумение, което ще е преди всичко в полза на нашите фермери. И това ще бъде е, моят е, конструктивен ангажимент. Аз и моите служби ще направят всичко е, възможно в хода на законотворческия процес да работим с парламента и да дадем възможно най-добрите условия за нашите земеделски стопани. Предложението Омнибус предлага редица технически промени в четирте основни регламента за ОСП, за селските райони, хоризонталният е, регламент и регламента за преките плащания. Те е, се проистичат от е, много подробния анализ, който беше направен миналата година и предвиждат упростяване в най-широк смисъл, включително субсидиарност и гъвкавост. Вече казах, че идеята е Омнибус да включи редица мерки за упростяване, които не променят общата насоченост на политиката. Това беше моят подход към предложението. За това идеята беше да се преодолеят слабостите в а, е, формата на упростяване и намаляване на административната тежест за разплащателните агенции на национално равнище, за фермерите и за бенефициентите. Най-голямо внимание обръщаме на онези мерки, които ще имат най-голямо въздействие върху опростяването на ОСП. В регламента за развитието на селските райони се предвижда инструмент за стабилизиране на доходите на фермерите. Така държавите членки могат да разработят инструменти е, съобразно особеностите на всеки е, сектор и който отговаря на изискванията на администрацията и на производителите. Така при пазарни кризи фермерите могат да бъдат подпомогнати има редица трудности в немалко сектори и ми се струва, че по такъв начин ще може да се реагира по-добре, както видяхме, че може да се реагира при неодавнашните кризи. Постъпилите жалби в Световната търговска организация са в така наречената кихлибарена котия и ние ще предприемем адекватни мерки. Предлагат се по-упростени е, правила за достъп до финансовите инструменти, за да бъдат използвани те по-пълноценно в сектора земеделие. Така ще има по-добър достъп е, до капитали, най-вече за младите фермери. За тях това продължава да бъде тежък проблем. Предложението е в отговор на изразеното безпокойство от е, мнозина за излишната бюрократичност при прилагането на финансовите средства. Да се постигне добро съотношение с привлечените средства, да се привлекат допълнително средства, ще засили въздействието на тези инструменти, които ще могат да се използват и в бъдеще. И се предлагат мерки за подпомагане на младите фермери много по-лесно ще бъде за управляващите органи да следят как се работи с тях. Що се отнася до преките плащания, държавите членки фактически могат да решат дали искат да продължават да използват сегашното определение за понятието активен фермер. Може да се облегчи много административната работа, съгласно предложението, което предизвика оживена реакция благодарение на предложената гъвкавост. Някои страни а, обаче изразиха опасение, че може да се създадат неравнопоставени условия за различните категории фермери и а, сектори. Всеки, който получава пряка помощ, трябва да продължава да отговаря на изискванията на определението за земеделски стопанин или фермер, т.е. да се занимава с сълскостопанска дейност или да обработва земеделска земя. Двата процента заделени за млади фермери трябва да се използват изцяло и допълнителните средства могат да бъдат задействани, ако бъдат изразходвани предвидените първоначални средства. Така могат да се подпомогнат младите е, фермери и системата на СЕП, за да се е, предложи необходимата подкрепа. Що се отнася до доброволната подкрепа, тя, разделена от обема производство, може да бъде предлагана и за по-дълъг период от 12 месеца. Така, свързана, обвързана подкрепа може да се получи независимо от равнището на производствената единица. Що се отнася до регламента за единната а, организация на а, пазара, за производство на плодове и зеленчуци се предвижда разширена подкрепа за организациите на производителите, без да се минава през предложения на комисията. Допълнителна мярка е наборът от мерки за финансиране на организациите за производители, защото те са най-опитните, които са доказали своята ефективност. Накрая, в хоризонталния регламент предлагаме по-пропорционални мерки за изчистване на нередностите и за събиране на недължимо платемни суми държавите членки изразиха безпокойство от замяната на правилото 50 на 50 с е, единно еднократно плащане на 100%. Това е едно опростяване и за държавите членки, и за комисията. Но срокът за възстановяване на оставащите 50% е проблем, който е, буди безпокойство. Редица между 17 и 22 милиона е, евро през последните 3 години е, са предвидените административни разходи за доказване на доброто управление на несъбираемите дългове, както и на възстановяването на недължимо платените суми. Ние ще продължим да обръщаме особено внимание на приоритета ни опростяване. Мисля, че предложението ни е стъпка напред в, по този дълъг път, по-голяма от досегашните, като предложението цели да се премахнат редица трудности при прилагането на правилата в полза на фермерите. Както говорихме и с министрите на съвета в е, понеделник, могат е, да бъдат изразени различни становища, но с общи усилия инициативата може да бъде успешна. Това е неотменна част от е, процеса на преглед на многогодишната финансова рамка, в който участват и съвета и парламента. Радвам се, че днес имаме възможност за първоначална размяна на мнения по предложението. Разбира се, на по-късен етап ще е, чуем и позицията на парламента като цяло, като институция. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Както е обичайно и съгласно нашата процедура, ще дадем думата на координаторите по две минути. След това ще чуем и останалите членове на нашата комисия, като всеки ще разполага с по една минута. Първо господин Дес. Благодаря, господин председател. Благодаря на вас, господин комисар, за това, че сте при нас в Комисията по селско стопанство, за да ни представите Омнибус. Моята политическа група с която работите в тясно сътрудничество, е, се, сме убедени, че това предложение ще бъде успешно. Вие споменахте редица предложения за упростяване. Вие сте първият комисар, който успява да предложи истинско упростяване. Отдавна съм в политиката, често сме говорили за упростяване, е, но резултатът е, в повечето случаи е бил повече бюрокрация. Сега най-после наистина ще упростим нещата. Нашите е, фермери с нетърпение очакват е, упростяването. Най-важната тема за нас е, ще бъде да разделим процедурата Омнибус. А, един омнибус обикновено има четири колела. Мисля, че трябва да ги демонтираме и да дадем всяко колело на компетентната комисия. Ние в комисията по сълско-стопански въпроси ще работим в областта на селското стопанство а, и така нататък. Работихме доста дълго за последната реформа на, на ОСП и сега ще продължим да работим по сълскостопанските теми. Смятам, че всички политически групи сме единодушни по този въпрос. А, бих искал да кажете няколко думи за това, дали подкрепяте това наше предложение. Разбрах, че съвета има позиция подобна на нашата. И последен коментар. А, при делегираните правни актове, искам да ви помоля тези 15 делегирани актове да не, да не ги представите като един, а, а като 15 отделни, за да може да ги обсъдим по-отделно и да ги гласуваме по-отделно. Благодаря ви, господин към комисар. Желая ви много успех на вас и вашите сътрудници. Господин Декастро. Grazie Presidente, eh, caro Commissario, grazie. Eh, noi Condividiamo certamente questo approccio sulla semplificazione e ci auguriamo veramente di cuore che благодаря. Искам да кажа, че това предложение е, може да върви в е, тази посока, която обсъждаме е, многократно днес. Със сигурност много са заинтересованите страни от по-голяма гъвкавост. Това са тези, които са млади фермери, които е, държат на стабилизирането на доходите и така нататък. Но предложението Омнибус, е, както вече е, говорихме, създава един проблем и то не проистича от становището на комисията. Не на фазата на тристранните разговори между комисията, съвета и парламента рискуваме да изпаднем в преговори в един кръг. Да се говори по бюджета, да се говори в Екофин и да се направи едно разделение на четирите регламента, които сега се предлагат като пакети. Фактически да престане да бъде предложение омнибуса, да бъдат разделени по ресурси. С единен е, докладчик, с 7-8 докладчика в сянка, мисля, че ще могат да бъдат обхванати политиката за развитие на селските е, райони, е, на рибарството, на земеделието. Иначе, както господин Бузек отбеляза, възможно е да тръгнем по един твърде рискован път. Мисля, че това виждане споделя и съвета. Можем прекалено да осложним нещата. Благодаря. Господин Никълсън, благодаря ви много, господин председател. Благодаря и на господин комисаря. Той едва ли ще се очуди, ако каже, че ние вече сме разговаряли помежду си по този пакет. Нещо, което трябва ясно да заявя е, че приветствам, разбира се, принципа за опростяване, както и усилията да се отговори на много от проблемите, за които сме разговаряли в нашата комисия. Младите фермери, например, би трябвало да се радват на подкрепа, също така да се мисли за подкрепа чрез финансовите инструменти, що се отнася до доходите. Ние подкрепяме упростяването, това е ясно, няма смисъл да обяснявам колко дълго сме се борили за него. Оценяваме високо готовността на комисията да ни чуе, но все пак ми се струва, че като парламентарна комисия ние не можем да подкрепим начина на работа на комисията, както и изключването от преговорите на представителите на комисията по селско стопанство в Европейския парламент като съзаконодател. Това означава че комисия като Агри, комисия, която има юридически правото да взема решения по преките плащания, участието на нашата комисия се приема едва ли не като проблем. На мен ми се струва, че би трябвало да разчитаме на една гладка и ясна процедура. Като членове на Комисията по земеделие. Ние сме водили преговори по реформата на ОСП. Борили сме се за намиране на решения. За това не разбирам как може да се правят промени без да има допитване до нас. Това не е някакъв вътрешно-административен проблем. Лошото е, че и в бъдеще много лесно може да се забравя за нашите правни отговорности в земеделието. Ние трябва да кажа, че дълги дни и нощи сме се борили за правото на членовете на тази комисия да участват като са законодатели. Ние не можем да се откажем от своята позиция като съзаконодатели по реформата на ОСП. Колегата Милер. Благодаря, че мога да говоря от името на нашия координатор. Господин комисар, вие казахте, че искате да отстраните затрудненията и да постигнете упростяване. Напълно подкрепям това. Аз съм за истинско упростяване, но в Европейския парламент. Аз съм нова и не съм работила по много делегирани актове но винаги е необходим практическия опит на Европейския парламент и аз искам да участвам с моя практически опит. Аз съм малко разочарована, че с процедурата Омнибус е избрана процедура, която само отчасти допуска участието на парламента или пък напълно го изключва. Радвам се, че дадохте тези разяснения, че форсирате а, този единен подход, но ние ще настояваме а, омнибусът да бъде разделен, за да може ние да имаме право на глас. Аз бих участвал с конкретни предложения, например, а, за това какво представляват трайните пасища. А, то и, и още други въпроси, които са спешни за решаване от гледна точка на германските фермери. Ще участвам с целия си практически опит точно за това сме избрани. Мисля, че в момента се разиграва една игра на в... разделение на властта или вземането на власт от комисията, парламента и съвета. Аз лично бих искал да участвам. Госпожа Сенра, благодаря, господин председател. На първо място това, което ми се иска да кажа е, че Промяната в определението или използването на определението за активен фермер и включването на застраховките като елемент на ОСП – не са просто технически въпроси. Това означава промяна на критериите, за които се бяхме договорили в ОСП. Мисля, че ние в нашата комисия имаме право да обсъдим този въпрос и би трябвало първо да го обсъдим, а не всичко да се одобрява през задната врата. Има и още един важен въпрос. решението да продължим да прехвърляме публични средства към земеделските стопани, за да се решават кризите, които всъщност са причинени от лоши политики, като дерегулирането и всичко свързано с наложеното вето на Русия. За това и бих казала, че това, което вие заявихте, че не става дума за ваша отговорност, как други институции се отнасят, това просто не е вярно. Разбира се, че е много важно дали ние ще участваме при разглеждането на тези въпроси или не. Ние, депутатите в тази зала, сме избрани и като избраници, ние имаме право да участваме, тъй като това е компетентната комисия, що се отнася до промените, които вие искате да осъществите чрез проекта Омнибус. Именно за това, господин комисар, би трябвало да се даде възможност на нашата комисия да се произнесе. Благодаря. Пан посол Хауслинг. Колегата Хауслинг. Господин комисар, много рядко се случва всички политически групи да са единодушни, но в едно отношение сме единодушни. Така както предлагате вие от комисията, не може ние няма да отстъпим от правата, които получихме с Лисабонския договор. Това, което искате да ни продадете под а, общото мото опростяване, а, няма как да стане, защото а, става дума не само за опростяване, а, тук става дума за промени по същество. А, когато а, променим дефиницията за активен а, фермер, дефиниция, за която дълго спорихме, кажете ми какво опростяване, какво общо има това с опростяването. Ако правилно разбирам това, което предлагате, ви искате да промените контекста а, в развитието на селските райони. Дълго сме говорили за контекста. А, а, но а, всъщност, ако искате да постигнете това, което предлагате, трябва да промените цялата структура на втория стълб. Аз се опасявам, а, че комисията по бюджета ще обсъжда въпроси, свързани, е, въпроси по същество, а ние ще гледаме само отстрани. Вие отнемат, ни отнемате правата като парламент, без значение как го наричате, упростяване или по друг начин. Ние от парламента а, а, ще се борим а, срещу това да бъдем а, заобиколени. А, не ми харесва това, господин комисар, че идвате е, в последствие и ни обяснявате нещата. Защо не дойдохте при нас в самото начало да поговорим за процедурата, идвате при нас след това и ние трябва да се борим за правата си. Това със сигурност няма да го приемем. Тази комисия говори с е, те, би трябвало да разговаря с съвета, в противен случай няма да приемем това, което предлагате. А, аз мисля, че а, все още а, вие смятате, че комисията предлага нещо, останалите а, приемат и винаги за мисия от комисията. През 2009 обаче Европа се промени. Господин Агня. Well, Господин комисар, в това, което аз наричам Република Ирландия, а вие казвате страната, която познавам най-добре. Казахте някои думи, които никак не ми харесаха и няма да ги повторя днес тук. Три кратки бележки, така или иначе сте тук. Първо, гласувахме за Брексит. И много фермери гласуваха за излизане, защото им е много трудно да получат парите по околната среда. Толкова са сложни схемите и не зная дали това не е съзнателен заговор. Умишлено действие, защото обратната страна на медала е нови емигранти, които идват от континента. Може би е цинично, но е така. И още нещо. А, кравите призраци. Никой не говори за това. Ако погледнете референтните години, има всякакви говеда, които се водят по регистрите, но дали те реално съществуват или това са само бройки, които се водят в отчетите? Вие или някой в комисията не иска да се използват пестициди, а сега а, имаме една чудесна възможност. Соята а, достигна толкова високи цени, че може да бъде рентабилна. Зеленото лоби обаче не ни разрешава да използваме пестициди. не, единственият начин да внесем семена от 3М, но геномодифицираните не са разрешени и ние нищо не можем да направим. Какво ще кажете по този въпрос? Благодаря. Ma pan dobre miejsce do siedzenia, blisko да, наистина. А, на много интересно място сте съгнали точно. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател. Необходимо е да се изчистят празнините наистина в тези четири регламента Необходимо е да имаме предвид, че регламента за селските райони принципно трябва да се упрости и намерението е добро. Но това, което мен ме притеснява е, че не виждам връзка между достъпа до кредитиране и решаването на кризата. По този начин земеделските стопани стават роби на банките – Цените на пазара са твърде ниски, а разходите за производство твърде високи. Държавите членки, казвате вие, ще имат по-голяма свобода при определението за активен фермер. Всяка страна ще може сама да реши как да прилага това определение – това означава хармонизация, много важна хармонизация, но има и огромни разлики между държавите членки. Следователно би трябвало определението за активен фермер да се управлява малко по-добре, тъй като може да имаме и активни фермери, които да са абсолютно против свободната търговия. Например, хора като Жозе Бове. Освен това, знаете, че някои се застъпват за свободното обращение на агрохранителните продукти – но това, което се предлага, е твърде рисковано. Пани посел Ханс Гарсия, teraz już по една minucie. Колегата Гарсия, много благодаря. Едва ли е необходимо да повтарям, но е, е важно да се говори и за бюджета, защото в миналото се правеше прехвърляне на маржовете от ОСП и това доведе до катастрофални резултати. Имаме кризата с млякото. Имаме несигурността. Не може фондовете да се прехвърлят към други политики в рамките на общностната политика за ОСП. Има и още нещо. Вие говорихте за технически мерки за достъп на младите фермери и защо не се увеличат индивидуалните суми винаги, когато се надхвърлят 2 национални пликове би трябвало да се помисли и за национална помощ. И още нещо, след всичко, за което говорихме тук по определението за активен фермер при реформата за ОСП, защо сега преминавате към принципа на субсидиарност и оставяте това решение на ниво държава членка? Следователно, фермерите от едната и другата страна на една и съща граница ще са при различни условия и едни ще получават помощи, а други не. Господин Буда. Благодаря, благодаря ви, господин комисар, че сте тук. Благодаря ви за готовността ви да говорим за опростяването на ОСП. Защото когато има проблеми, трябва да се опитваме да ги решаваме. Преди всичко искам да отбележа, че всички ние сме против пренасочването на неизползвани в селското стопанство средства към други, при положение, е, че не сме решили всички проблеми тук. В Румъния имаме проблем с определението за млад фермер. Бихте ли подкрепили по-активно асоциациите, сдруженията на производителите, за да се укрепи капацитетът им за реализация на продукцията. Трябва ни и ново определение за активен фермер. Благодаря. Съгласен съм с координаторите. Имам и едно конкретно предложение – Аз предлагам да се преразгледа намаляването на безвъзмезната помощ от 3,6% на 1%. Има и предложение а, да се прекрати практиката на възстановяване на средства. Това ще засегне редица страни и мисля, че този въпрос трябва да бъде преразгледан. За напояваните площи също има предложение повjereniku što je došao danas na sjednicu s nama podijeliti razmišljenja. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисаря за това, че е при нас и обяснява упростяването на ОСП. И аз като останалите колеги мисля, че упростяването е много полезно. Аз прочетох вашия документ от над 200 страници, документа за упростяването и трябва да призная, че малко се обезпокоих обаче – при реформата за ОСП Европейския парламент е със законодател, следователно ние трябва да участваме. Би трябвало да има реално упростяване за фермерите и те да могат да разчитат на инструментите по ОСП. Ние сме членове на парламента, ние сме в пряк контакт с земеделските стопани би трябвало да можем да помогнем в този процес. Същевременно ние не сме говорили за жените в земеделието. Вие разполагате ли с информация? Можете ли да ни кажете какви са цифрите? Защо държавите членки защо държавите членки до сега нямат програми за жените фермери. Благодаря, госпожа Агилера. Благодаря, господин председател, господин комисар. Добре дошъл. Всъщност, проблемът е, че комисията използва тук неадекватен инструмент – ние всички имаме чувството, че процедурата се ръководи от Катайнен, за да се решат проблемите с нуждите от финансиране, проблеми на ЕКОФИН и на комисията, да може да се решат тези неотложни проблеми, като се използват маржовете. Като тук се използва и определението за активен фермер. Трябва да кажа обаче, че като говорим за активен фермер, тук има големи неравенства. Аз нямам време да се спирам на всичко, но процедурата и графика са одобрени до края на годината. Това не е редно и смятаме, че ние в Комисията по земеделие не можем да се откажем от правото си да излезем със становище. Благодаря. Господин Пане пане комисажу. Господин председател, господин комисар, разбира се, като цяло сме съгласни с идеята за упростяването, но в представения да но представения документ буди у мен някои е, съмнения. Например, разпростирането на премиите върху а, младите фермери, съответните критерии. А, у мен това буди съмнение, тъй като фермерите обикновено са семейство. Второ, помощните финансови инструменти за неселскостопански продукти които обаче са свързани с селското стопанство, например алкохол, захарните изделия. те а, с, нямат отражение върху доходите на, стоп... на фермерите, затова а, е, имам съмнение в тази връзка. Трето, квотата от 50%, сега комисията предлага 100% да бъде отговорността на страната. Сетечанк, това е изцяло неприемливо. Благодаря ви. Благодаря, господин председател, господин комисар. Това, което вие ни предлагате, не е нещо, което можем да подкрепим под името опростяване. Ясно е, че всички ние искаме възможно най-добро упростяване, искаме стабилизиране на правилата, следователно не може да ги променяме на всеки две години, тъй като селско-стопанската дейност е нещо дългосрочно. Освен това, колегите бяха прави да попитат, защо при тази процедура ние не бяхме попитани. Като че ли това е някаква маневра, за да може ние да бъдем заобиколени при изготвянето на бъдещите селско-стопански политики на общността. Пани посел Данчила. Госпожа Данчила. Домнуле прешединте, приморен primul комисар, domnule comisar, Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Благодаря ви, че поставихте въпроса за упростяването на ОСП. Това е наша обща цел на всички политически групи. Сложността от части проистича от а, основните актове. За това приветстваме промените, но реалното упростяване на ОСП – има много важно значение на политическо равнище. Преразглеждането на финансовите и на секторните регламенти в единен пакет не може да доведе до добри резултати. Имаме четири основни регламента в областта на ОСП – и разбира се, в промяната трябва да участва не само Европейската комисия, но и нашата парламентарна комисия, както и съвета. Отдавна се водят преговори между институциите и структурата трябва да е същата като структурата, към която се придържахме през 2013 година. Интересувам се от а, а, промените по отношение на екологизацията на земеделието. Господин Андрю, благодаря. Добре дошъл и на господин комисаря. Аз бързичко ще се изкажа. Доста съм объркан от тези предложения. Разбира се, всички са съгласни. Трябва да се опростява, но ние сме имали различни срещи. Винаги сме казвали, че е необходимо да се направи е, е, цялостна реформа и да има наистина опростяване. Сега имаме това предложение Омнибус, което засяга естеството на реформата обаче. Аз съм съгласен с госпожа Делае. Имаме и текста, но и контекста. Контекста е бюджетен и политически. Това, което се предлага е свързано не с интереса на реформата на ОСП, свързано е с интересите на други сектори. Освен това, говорим е, за норми, които ще са оперативни от 1 януари 2018 година. Следователно, 2017 година ние ще решаваме всички тези проблеми. Дори да има упростяване, то ще е минимално и няма да реши същностните проблеми на общностната политика. Благодаря колегата Дантан. Колегата Дантан, благодаря господин комисар, благодаря ви за присъствието. Искам да реагирам по отношение на казаното от вас. Вие успяхте да запазите бюджета на ОСП, като същевременно бюджета за бежанците беше по някакъв начин вместен в рамките. Но не бива част от бюджета за ОСП да бъде отсепен, независимо от бройката бежанци, които ще приемем в Европа. Ако се мисли за такава мярка, то тя е нещо много важно и трябва да ни се обясни преди да бъде изпълнена. Господин Фланаган, благодаря. Неликвидността е печалбата, е проблема тук. Това предложение налага финансови инструменти. В член 202 вие казвате, че се предоставя помощ единствено на економически жизнеспособните субекти. Ако се приложи това правило, значи никой не отговаря на критерия, защото ако вие се занимавате с мляко, месо, зърнени култури, вие няма как да отговорите на този критерий. И ясно е, че проблемът е свързан с провала на пазара. Говорихме за това и сутринта. Прилагат се някакви козметични мерки. Да не говорим, че ABP се сляха с Лени Миц и 40% от овцевътството ще бъде засегнато. 20% от говеждото месо също, но никой не прави нищо. Комисията иска все по-големи и по-големи компании, като тези в Ирландия, които дори вече не се крият. Те са наистина вълците в овчи кожи. И накрая Член 267. Бихте ли обяснили защо конкретно се споменава Ирландия и какво означава това? може би означава, че ще се намали финансирането на фермерите в Ирландия. Така ли? Господин Ропе. Е, Благодаря, господин председател. Както чухме, ОСП е трябва да осигури е, препитанието и благосъстоянието на фермерите в Европейския съюз. Хубаво е, че се предлага упростяване на правилата, хубаво е, че се предлага гъвкавост но средствата, които се разпределят до сега, не са достатъчни в Балтийския регион. Имаме редица кризи, чумата по свинете, кризата в млечния сектор и така нататък. Наистина ще бъде трудно за фермерите да оцелеят. Надявам се да има някакъв напредък по отношение на хармонизирането на плащанията в страните членки. Надявам се да се спрете на този въпрос във вашите коментари. Госпожа Хойбуш. Благодаря. Това, което предлагате е изместване на компетентностите и отговорността от Комисията по съскостопански въпроси към бюджета, вие ни поставяте в отбранителна позиция. Това, което правите с този омнибус е да а, променяте принципно рамката за следващата многогодишна финансова рамка и за следващата аграрна реформа. А, какво ще бъде нашето бъдеще? Сега вие се намесвате в развитието на селските райони. Сега оставам впечатление, че развитието на селските а, райони се отдалечава от селскостопанската политика в посока към регионалното развитие. Това по-малко ме притеснява, но ако отделим развитието на селските райони от селското стопанство, ще отслабим селското стопанство и селските райони като цяло. Какво е планирано в тази връзка, много ме интересува. Äh, Благодаря, господин комисар. Аз съм разочарована, наистина съм разочарована. Когато ви избирахме, аз лично не гласувах за вас. И сега а, разбирам, че правилно съм поступила тогава. Защото вие ни обещахте, че ще ни предложите опростяване, което обаче не засяга първичното право, а, а истинско опростяване е, опростяване. Това, че предлагате процедура а, омнибус, е, на това изобщо няма да се спирам, защото това а, е, отнема правомощията на Комисията по селските въпроси. Ако се върнем една стъпка насам, назад, а, вие все още ли дължите това опростяване, което не засяга а, основ, а, а, първичното право? А, затова аз съм скрайно разочарована, защото това, което вие а, е, предлагате е намеса а, е, е, в съскостопанската политика. Това, че искате да промените дефиницията за активен фермер, няма нищо общо с упростяването. Вие се намесвате в, в много основополагащи правни а, актове. Вие ни обещахте, че ще се борите с цялата си сила и с силата на вашата служба за това да постигнете е, опростяване в, рамките, в съществуващата рамка. Е, в момента сте точно на 0%. нямате нито едно предложение за упростяване, което не засяга основните актове, с които работим. Това трябва ясно да разберат хората навън. Благодаря и още веднъж добре дошъл господин комисар. Връщам ви към една тема, свързана с Брекзит. Вашата генерална дирекция прави ли анализ на най-уязвимите сектори, които евентуално ще бъдат засегнати от Брекзит? Може би габарството в Ирландия ще пострада много поради резките отклонения във валутния курс на лирата стерлинга. Миналата година беше договорена една цена, но фактически производителите на гъби. Е, бяха изтласкани от е, сектора поради обесценяването на лирата и оттам намаляването на техните доходи. Благодаря, господин комисар. Äh, Благодаря, господин е, председател. Аз споделям а, голяма част от критиката, изразена а, по избраната процедура, но аз ви моля да не преувеличаваме. Трябва да признаем, че в аграрната реформа е това, което прилагаме в момента, както каза комисара, не е проработил. Да, ние решихме да дадем дефиниция на понятието активен фермер и да не подпомагаме собствениците на голф игрища но а, заради това, че а, фермерите са стопани и на къмпинг да не получават помощи, не е правилно. А, а, наличието на, на къмпинг се дължи на факта, че фермерът не може да оцелее само с ускостопанската си а, дейност. И с правилата, които а, приемаме, а, ние всъщност а, вредим на малките стопани. А, няма лошо те да имат и допълнителна стопанска дейност и нека заради това да не губят а, а, а, помощите наша задача е не да повтаряме едно и също, а, а да се погрижим за това, това, което съществува, да бъде приложено на практика и по възможност да изчистим грешките, допускани е, до сега. За това много ви благодаря, господин комисар, за това, че сте готов да е, сте тук. Е, е, и можем всички заедно да се опитаме да е, направим аграрната реформа малко по-добра. Благодаря, господин председател. Аз споделям една много голяма част от казаното по процедурата Омнибус е, и особено за Южна Италия, за Кампания, за Сицилия, това има особено голямо значение. За е, овощарството е, и е, производство на зеленчуци въпросът стои особено е, остро. Целият сектор пострада и портокалите, и доматите, и маслините са все култури, които имат огромно значение не само за економиката на Сицилия, но и за биоразнообразието на цяла Европа. производството на местно равнище добавя равнище и за това трябва да има гаранции и пакет мерки, които да могат да подпомагат селските райони. В конкретния случай аз говоря за Сицалия какво може да се каже на производителите и то в един много кратък срок като официална позиция на комисията? Последен оратор е господин Дорфман. Благодаря, господин комисар, за това, че сте тук. Аз няма да казвам нищо за процедурата. Достатъчно се каза. Искам да засегна два въпроса. Първо това, което казахте по отношение на застраховането. Това, което предлагате, според мен е интересно, но многократно съм казвал, че има възможности за упоростяване. В моя регион са сключени около 10 000 застрахователни договори на дребни фермери, всички от които са член на консорциум. И това е най-разумното решение, защото консорциума подава искането и получава средствата. За това не се налага да се, да се подписват 10 000 отделни договори и 10 000 пъти да се изплащат малки обещетения. Ето това е възможно упростяване. Второ, вие предлагате в някои страни членки повечето от които от Средна Европа, но и Люксембург е, да националния им фонд за плодове и зеленчуци е да бъде е, увеличен с 1%. Интересуваме как са избрани тези държави, защото подборът е според мен не особено прозрачен. Благодаря ви. Państwa, wyczerpaliśmy Госпожи и господа, с това изчерпихме а, списък а, на а, завилите желания да се изкажат. 30 души бяха. А, бяха засегнати всички теми и всички области. Господин комисар, имаме а, малко време. Не знам дали това е добре или зле за вас. No, ale, ale tak jest, tak jest los. Но да, това е положението. Когато човек е комисар, е така. You, Благодаря, господин председател. Аз не съм човека, който ще решава какъв ще бъде междуинституционалният процес и механизма за междинния преглед. Предложението е направено от друг и аз просто използвам възможността чрез омнибуса да внеса едно предложение, с което да се постигне по-висока степен на упростяване да се постигнат желаните ни цели. Проявявам пълно уважение към всички, които се изказаха по процеса. И, ние трябва да постигнем напредък. Вие ще решите ако е, парламентарната комисия по селското стопанство вземе своето решение, ако някой друг го направи, стига това да постига е, целите, аз ще го приветствам. Европейския парламент и съветът като институции ще вземат решение. Това е механизмът, а аз само трябва да го прилагам. Е, предложенията ми са реакция на поставените от вас проблеми. Далеч не се заблуждавам, че е, това ще реши всички въпроси. Много координатори говориха от името е, на е, своите групи и мога да разбера защо беше такъв е, подхода. Беше посочена възможността за подобряване на търговските взаимоотношения с Русия. Аз е, много ще се радвам да разбера как ще могат да се нормализират е, търговските отношения с Русия. Извън Европейския съюз съм имал среща с министъра на селското стопанство на Русия, защото той е в черния списък но вдигането на санкциите е дебат, който ще се проведе на друго място, по друго време и с други ангажименти. Няма пари за голф игрища, защото това е незаконосъобразно. Ако се плащат е, субсидии на хора, които не се занимават с е, селско стопанство, той извършва нарушение. По-просто от това не мога да го кажа. Това може да се види и в нашия сайт. Програмата за развитие на селските е, райони предвижда конкретни сектори, в които да се стабилизират доходите на производителите, те да станат по-производства, с определени програми за 2-3 месеца ще можем да се задействаме. Това е много бързо в сравнение с предходния период. Тези възможности съществуват и ние можем да реализираме мерките много бързо. Разбира се, всички членове на Европейския парламент са в пълното си право да обсъдят, да гласуват и да отхвърлят предложението или пък да го приемат. Да, господин Агнио водеше кампанията да се излезе от Европейския съюз. Аз не съм водила такава кампания. Може и да е трудно за мнозина да преценят какви ще са последствията. Трябва да изчакаме, да видим какви ще са преговорите. Но в областта на селското стопанство категорично ще трябва да се решават много въпроси. Един от министрите, много приближен до министър-председателя на Обединеното кралство, предложи да бъдат пренасочени средства от селското стопанство към националната система на здравеопазване. Много интересно ще бъде как биха реагирали хората. 95% от обработваемата земя може да се използва за всякакви култури, включително такива с високо съдържание на протеини. Но какво ще правим с останалите 5%? ОСП не е просто економическа политика. Тя е и екологична, и социална – и а, е, трябва да бъде защитено биоразнообразието. Имаме такова предложение на комисията. В е, първоначалния текст аз съм внесла известни предложения, а, е, изменения, но се придържам към първоначалният принцип екологично значимите райони да не бъдат нарушавани по никакъв начин. Аз съм чуден, че не беше поставен точно така този въпрос. Няма колебание, според мен. Няма никаква пречка да се използват фондовете за преодоляване на пазарните цени. Този въпрос беше поставен от представителя на Националния фронт. Редица държави членки, включително Ирландия, са внесли предложения за привличане на външни средства към помощта. Това е предложение от юли за нисколихвени кредити с лихва 2,9%. Ако отпуснатите близо 5 милиона бъдат оползотворени, то тогава могат да се осигурят допълнителни средства чрез гарантиране на тези по-низки лихви с гаранциите. Това вече ще зависи от желанието на държавите членки да работят с различни схеми. Прилагането на член 267, господин Фланаган, е благоприятно за Ирландия. Ирландия е страна включена в програмата. И а, това е предложение за отпускане на безвъзмезна финансова помощ. И за Ирландия, и не само за Ирландия, но и за Кипър и за Португалия въжи това предложение. Господин Картие, много добре разбирам какви а, са проблемите, които може да а, породи Брекзит и на север и на юг. Вчера обсъждахме въпроса в една работна група. Работим активно, макар и не под светлината на прожекторите, за да видим каква роля ще изиграе селското стопанство. Във всички случаи тя ще е много голяма, защото трябва да се определят параметрите на търговските взаимоотношения, е, търговията между севера и юга е, имаме е, всекидневен трансфер на 3 милиона от север към юг. Това никак не е лесно. Е, що се отнася до габарството, под огромен натиск е подложен браншът. И ако то е в реални затруднения, то тогава държавата членка може да поиска временно доброволно излизане от е, схемата. Това вече може да се реши от държавата членка. Има такава възможност. Е, Ирландия се възползва от безвъзмезната финансова помощ на е, минималното равнище, така че няма пречка. За активните фермери говориха доста от ораторите тук. Вие като съзаконодатели с съвета трябва да решите този труден въпрос. За това като че ли се ориентирате по-скоро към определение чрез отрицания. Какво не е активният фермер? Аз мисля, че е ваше правомощие да продължавате с действащото определение, да го отхвърлите, да приемете ново, да го измените, да го допълните. За редица държави членки е, поражда трудности определението за активен фермер и това ми е ясно. Бюджетните тавани са фиксирани, казвам това на господин е, Дантен и на други. До 2020 година таваните са определени и няма никакво предложение тези тавани да се променят. И а, когато говорим за ОСП, винаги някой поставя въпроса за таваните. 2% за младите фермери е максимумът, който ни разрешава действащата нормативна уредба. Тя трябва да се промени, за да могат да се предвидят повече средства, въпреки че има проблеми за държавите членки. Господин Буда говори за организациите, сдруженията на производителите. Ние работим с тях. Организациите на производителите активно работят с нас и а, през януари ще се обсъди тук доклада на работната група по тази тема. И мисля, че можем да продължим с тази линия 14% са обединени в доброволни браншови организации и водят преговори за колективно договаряне в някои страни, в други са повече. Казахме, че бюджетът е фиксиран до 2020 година. Трябва да видим, можем ли да предоставим по-гъвкави и по-благоприятни условия за напояваните площи – ако бъде разработена една е, схема там, може да подпомогне целия отрасъл да е, създаде работни места, да се повиши е, качеството на водите и дебита, когато се разработват системи за напояване. Мнозина споделиха впечатленията си от практически проблеми при изпълнението. Така е. Мога да кажа, че 270 мерки общо са приложени като вторично законодателство, подзаконови нормативни актове, в допълнение е, към е, законодателните актове. 270 мерки не е лош резултат и възнамерявам да направим още. Реформата за периода след 2020 година може да включи различни мерки, които ще бъдат предмет на публични консултации, за да видим какво ще правим при следващия кръг от изпълнението на ОСП след 2020 година. Процесът ще започне след броени седмици и аз съм убеден, че активно всички ще участваме в него. в сегашния момент мога да разбера а, вашето разочарование от а, практическото прилагане на сегашната политика. Но не забравяйте, тя е компромис. 10 000 предложения бяха внесени. Трябваше да се постигне компромис, да се балансират и затова тя не е съвършена. Съвсем честно и откровено ви казвам, че трябва да се намери е, реалистичното решение. Някой е, каза, че подходът омнибус е погрешен всеки има право на мнение. Аз мисля, че е, това е верния път към упростяването. А вече процесът и сроковете се решават от други. Ако до а, е, края на 2016 година се приключи, ще бъда много доволен, защото ще можем да преминем към практическо изпълнение по-рано. Няколко оратори говориха за правилото 50 на 50. Многобройни са финансовите одити и проверките за начина по който се защитават финансовите интереси на общността и бюджета на Европейския съюз от измами. За това беше въведено това правило и аз мисля, че е в интерес на държавите членки, в интерес на възстановяването на неправомерно платени, недължимо платени суми, е добре да се извършват тези проверки и се надявам, че въпреки всички закъснения ще възстановим всички суми. Предлагам 15 различни изменения по отношение на екологизацията. Имаме работна подгрупа, Стремим се да не създаваме допълнителни трудности за земеделските стопани. Забраната на пестициди в екологично насочени райони е мярка, която изисква допълнителна работа в експертните групи. До края на месеца те ще работят, но аз съм очуден, че някои хора прибързано правят заключения преди заседанието на съвета имаше гласове, че моето предложение ще бъде отхвърлено в понеделник от съвета на министрите, но то не беше отхвърлено. Затова възможността остава. Господин Фланаган, някои е, говорят за това, че пазарът се е, е провалил, но си го признават само в декларации, но не правят нищо. При милиард и половина никак не можем да бъдем обвинени, че говорим едно, а вършим друго. В Ирландия беше въведена а, гъвкава схема души изявиха интерес към финансовия интерес. Ако можете да получите заемни средства с 3-4%, това няма нищо лошо, още повече като имаме предвид състоянието на ирландските банки. Фермерите искат да се развиват, да разширяват дейността си и имат възможност да получат кредити. Трудно е за кооперациите и за организациите на производителите е, да продължат е, да работят, е, когато банките не могат да откликнат. Фондовете за стабилизиране на доходите е една от формите, която можем да използваме. Друга възможност е да помогнем в растениевътството по-общо с 150 милиона, част от тях за производството на полски култури. Това са възможности, които се предлагат, а вече министрите ще обсъдят предложенията. На господин Дантан ще отговоря за бежанците и интегрирането на селско-стопанската политика в контекста на миграцията. Ние вече имаме програмата за селските райони, която ни позволява да го направим. В селските райони има и програми в подкрепа на межанците. Така че могат да се ползват пари от този източник. А за плодовете и зеленчуците, господин Корея запита за тях. 390 и 5 милиона евро са използвани за замразяване на плодове и зеленчуци заради руското ембарго. Тази сума ще бъде запазена до юни до година. Същевременно ние непрекъснато получаваме въпроси, когато дойдем тук за испанските кооперации. Както казах, мерките ще продължат до средата на до година. Ние направихме всичко възможно, за да осигурим някаква компенсация. Тя никога няма да е достатъчна, но си даваме сметка, че този отрасъл беше засегнат. Освен това, търсим нови пазари, нови възможности. Има 32 страни извън ЕС, към които сме се насочили. Хранителните ни компании, получават помощ за реклама в тези страни. Има безпредседентно ниво на диверсификация на пазарите. И тъй, господин председател, накрая ще кажа, че политиката за развитие на селските райони е нещо, което е разписано добре. Аз съм сигурен, че вие внимателно сте я прочели. Ние имаме тези над 300 мерки за подобряване на живота в селските райони. Надявам се на бъдещата конференция мерките да се одобрят консенсусно. Благодаря ви, господин комисар, за отговорите. Доколкото виждам, господин Дес има въпрос. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко. Искам да направя една констатация, тъй като е, беше изразена твърде много критика. От нас зависи каква ще бъде процедурата от тук нататък. Ние, парламента, заедно с съвета, можем да вземем решение за това. Предлага се е, някаква нова уредба, всичко останало зависи от нас. I didn't answer uh, Mr. Dorfman asked about insurance. And we are looking at all of those particular issues. За застраховането трябваше да кажа няколко думи. Е, разглеждаме го и в е, контекста на е, експортното застраховане извън Европейския съюз има контрагенти, с които може да се работи на тази основа. Мисля, че имаме натрупана добра практика и с удоволствие ще видим и какви са подробностите. Благодаря, колеги. Знаем, че винаги е, важен, винаги е важно бюджетът да бъде стабилен. Различни са условията на отделните пазари, пазарите за мляко, месо, плодове, зърно септември мина, от юли тази година ситуацията е различна. Бяха похарчени милиони евро за преодоляване на ситуацията на пазар. Сега още нещо. Разпределението на компетентностите а, Парламентът има определена позиция, неговата комисия по сълскостопански въпроси също. Това е политически въпрос. Комисията по селско стопанство е съавтор на ОСП и желае да продължи да бъде водещ играч. Обаче, бюджет, Думата поиска председателя на комисията по бюджета. Ще ви дам думата. Господин председател, аз се изказвам като член на комисията, която председателствате, но аз наистина работя и в бюджетната комисия. Много внимателно следвах всичко, което казаха колегите, особено техните опасения – Бих искал да ви кажа за какво говорим в комисията по бюджети. Ние бяхме сезирани от комисията чрез текст, който всъщност се оказва, че се преработва по средата на многогодишната финансова рамка. Ние поехме ангажимента през октомври 2013 година да защитаваме проекта на парламента по МФР. Следователно, ние не бихме приели междинен преглед и промяна при каквито и да било условия. Особено когато комисията добавя промени в този текст Омнибус, като казва, че това се прави за упростяването. Ако говорим стрикно за бюджета и многогодишната финансова рамка, чието преглед ще направим заедно с съставяне на бюджета за 2017 година, за да видим дали този бюджет отговаря на прегледа на МФР, Освен това имаме коригиращия бюджет номер 4 за 2016 година. Държавите членки наистина няма търпение да си вземат своята част от този оставащ милиард. Затова не виждаме причината един такъв текст да бъде част от пакета. Като говорим за омнибус, господин комисар, знаем, че целевата дата е 30 юни 2017 година, за да може текста да се прилага от 1 януари 2018 година. Принципно целта е да има съвместна комисия между Комисията по бюджетен контрол и бюджетната комисия въз основа на член 55 от регламента. Също така е важно да се обединят комисиите, които са засегнати от някои от разпоредбите на тази промяна в финансовия регламент и съответно секторното приложение. Има пет такива комисии, които са засегнати, освен бюджетната и комисията по бюджетен контрол. Идеята всички те да се обединят е, съгласно член 55 и в една съвместна комисия означава, че ще трябва да провеждаме заседания в пленарна зала. Следователно, нищо не е толкова просто – но предложението би било възоснова на член 54 Комисията по земеделие да има изключителната компетентност и да бъде водеща като специализирана комисия. Но въпросът е какво ще се случи по време на тристранните разговори. Мисля, че в този случай докладчика от специализираната комисия със сигурност ще участва и ще бъде част от представителството на парламента, както и тези разговори заедно с парламента и съвета. Става дума за едни доста обемни текстове, около 300 страници, 280 разпоредби. Това не е някаква простичка задача, защото първата част е свързана с финансовия регламент, а втората част с секторните разпоредби. Струва ми се, че ние трябва да се уверим, че всички тези разпоредби наистина допринасят за опростяването. Ако има норми с някаква различна цел, би трябвало комисията да бъде достатъчно мъдра и да даде време на специализираната комисия да помисли за тях. Това е, аз просто искам да разсея някои от опасенията, които чух. Тази дискусия си остава отворена и Комисията по бюджетни въпроси ще следи внимателно. Благодаря. Много ви благодаря. Наистина, това обяснява някои неща. Аз е, успокоявам до известна степен, но буди пък други е, опасения. Предлаганата процедура до този момент не е била прилагана в този е, обхват, в този обем. Но за всяко нещо си има първи път. Надявам се да намерим правилната формула за господин Декасто. Благодаря. Не мога да не се възползвам от любезността. Искам да кажа няколко думи във връзка с казаното от председателя на бюджетната комисия не е много лесно и по-малко рисковано от гледна точка на времето да постъпим така. Земеделската тематика се регламентира отделно. И има въпроси, които нямат нищо общо с бюджета когато а, говорим за активен фермер, за млади земеделски стопани, какво общо има това с бюджета? Това са специфични норми. И трябва да направим разграничение. Трябва по-бързо да работим в парламента, така че в напрегнатите а, срокове да можем да свършим работата си. Благодаря. Wszystko jest do dyskusji. Госпожи и господа, въпроса продължава да бъде обект на дебат. Надявам се въпросът с компетентностите и стратегиите да бъде изр... Е, е, изяснен на съответното ниво. Ние ще действаме, е, ще се постараем да се здобием с документите, които още не са стигнали до парламента. Ние сме сезирани и се подготвяме психологически, за да работим при възможно най-добрите условия и да постигнем съответните цели. Добре бжми, щегуния, Това звучи отлично. Особено за гостите сред нас а, които успяха да чуят на какъв ранен етап започваме да се занимаваме с подобни теми. Благодаря ви, господин комисар, благодаря на всички. Моля, утре не забравяйте картите си за гласуване. Утре продължаваме в 9 часа. Моля, носете си картите. Желая ви приятен на вечер.